Надяваме се, че в Астана наистина ще бъдат постигнати успехи, а за да стане това възможно, Европейският съюз трябва да отговори на предизвикателствата. Благодаря. Колеги, с това дебатът приключва. Гласуването по резолюцията ще се състои утре. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – това е доклад на Агустин Диас Демер Гарсия Консуека. Изменение на регламент номер 539-2001 за определяне на третите страни, чието граждани трябва да притежават визи, когато преминават външните граници на държавите членки. Бих искал да приветствам комисар Малстром тук. Много се радваме, че вие се присъединихте към нашето нощно заседание и без отлагане давам думата на докладчика господин Консуегра. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар. Бих искал да ви приветствам вас и вашия екип Уважаеми колеги, регламент 539-2001 определя списък на държави, чието граждани трябва да представят визи при прекусяването на границите на Европейския съюз, както и списък на гражданите на държавите, чието граждани са освободени от това изискване. И измененията към този регламент има три основни цели. Първо, включване на Тайван в положителния списък – също така включване на редица територии като и държави като Микронезия, Пелао, Доминиканската република, Тринидад и Тобаго в друг списък и регламентирането на ситуацията с Марианските острови. Последното не е проблем, защото гражданите на Марианските острови са граждани на САЩ. Що се от нас до прехвърлянето в друг списък на държавите, за които вече говоря, комисията не сметна за нужно да се премахнат изисквания за визи и ние сме съгласни с това. Що се отнася до Тайван, този остров се разглежда като е една територия, на която се извършват сериозни демократични промени. От 1996 година виждаме сериозни демократични промени. Тогава бяха извършени демократични избори. Правителството и президента се избират чрез всеобщо избирателно право. Йоанът е законно платежно средство. Парламентът работи според принципите на демокрацията. Тайван има най-високо съотношение на брутен вътрешен продукт на глава от населението. Безработицата е около 5%, което е половината от безработицата в Европейския съюз. Растежът е 13 6% годишно економическият растеж, 12 милиарда долара е бюджетният излишък. В съответствие с данните на МВФ, Тайван е 25-та държава в света, що се отнася до економическото развитие. И бих искал да ви напомня, че през 50-та година Тайван беше по- беден от Уганда и от Конго. През 60-та година Тайван зависеше от основни селскостопански продукти повече отколкото Кения, например. Но сега над 97% от износа представляват промишлени стоки. Всичко това означава и това води до факта, че под половин процент е чистата иммиграция в Тайван, т.е. практически равна на нула. В съответствие с данните на Европейската комисия между 2006 и 2008 година само 45 незаконни иммигранти са влезли в Европейския съюз от Тайван. И що се отнася до документите за пътуване, искам да кажа, че електронните паспорти Тайван отговарят на всички изисквания против подправене и отговарят на всички изисквания на ИКАО. Има тайванци, които живеят извън Тайван и те имат нужда от предварително разрешение от тайванските органи, за да влязат в Тайван и ние искаме да введем същото изискване за влизането им в Европейския съюз. Тайван въведе безвизов режим за всички държави в Европейския съюз, изключение на Кипър, Румъния и България, но от утре този режим ще бъде отменен. Това е важен ангажимент, който беше официално потвърден пред Комисията, Съвета и Европейския парламент. Поради тази причина, господин председател, както и по други причини, на които ще се спра по-късно, смятам, че трябва да имаме без визов режим с Тайван, както постъпих Обединеното кралство Ирландия миналата година. Председателят, благодаря ви. Сега господин Ковачев за една минута от името на АФЕД. Благодаря, господин председател. Добър вечер, комисар. След години на напрежение между Тайван и Република, Народна република Китай, положението сега е добре. Има споразумение за сътрудничество. Отношенията между Тайван и Европейския съюз също се развиват положително. Има висок търговски обмен, образователен обмен. Тайван е на нивото на Япония и Южна Корея. Затова АФЕД покрепят доклада за отмяна на визите за Тайван. Ние очакваме преди тази мярка да влезе в сила Тайван да премахне визите за всички 27 държави членки. Следва да напомним, че визовите режими, както и други консулски и други режими не засягат а, а, статута на териториите съгласно международното частно право. Благодаря. Сега комисаря Малстрам има думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, предложението за включване на Тайван позитивния списък още на 5 юли беше прият от комисията. Ние всички знаем, че Тайван е високо развита, демократична страна и отговаря на всички технически изисквания. Е, в резултат от периодичния преглед на списъка за визите и възоснова на предложението на държавите членки, комисията провери редица изисквания това дали Тайван отговаря на тях трябва да засилим нашата последователност в региона на Юго-Источна Европа. Япония, Сингапур, Хонг-Конг вече имат безвизов режим. Разбира се, въпросът с Тайван трябва да се разглежда в контекста на взаимоотношенията между континентален Китай и Тайван. Обаче там има подобрение и вече са възстановени преките полети. Но, както каза господин Ковачев, Обединеното кралство и Ирландия вече са осигурили безвизов режим за Тайван и в момента Канада разглежда подобно предложение. Разбира се, безвизовият режим за гражданите на Тайван трябва да бъде предмет на реципрочност. Тайван вече въведе безвизов режим за гражданите на повече държави членки и се е ангажирал да въведе безвизов режим за гражданите на всички граждани на държавите членки. От 11 ноември от утре гражданите на Кипър, Румъния и България ще могат да пътуват до Тайван без визи. Освен това, Тайван също така ще удължи периода за престой на гражданите влизащи без визи до 90 дни. Що се отнася до Марианските острови, то гражданите на Марианските острови, бидейки граждани на САЩ, ще се ползват от безвизов режим. По този начин ние ще изпълним целта да сближим хората от различни страни, което включва и студентите, изследователите, представителите на бизнес средите. И радвам се да ви информирам, че членовете на съвета – подкрепиха много широко тези предложения. Благодарение на дейността на докладчика и съдокладчиците, знам, че това предложение се ползва с широка подкрепа в парламента и утре ще състои гласуване. Има само едно изменение към предложението на комисията и от страна на съвета и от страна на парламента да бъдат изключени от безвизовия режим, тъй наречените живеещите извън Тайван граждани на Тайван. Тъй като тайванските органи изискват от тях предварително разрешение, логично е тази категория тайвански граждани да бъдат изключени от безвизовия режим. Комисията изцяло е съгласна. Бих искала да благодаря на докладчика и докладчика Всенка Сенка за прекрасното сътрудничество по работата върху този, това досие и тази инициатива ще подобри значително вече добрите отношения между Тайван и Европейския съюз, включително контактите между представителите на бизнес средите и туризма. Председателят благодаря. Госпожо комисар, сега господин Папа Никола от името на ЕНП за две минути. Καταρχάς οφείλω να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя докладчика и всички колеги, които са участвали в изготвянето на този доклад. Действително става дума за един отличен доклад и освобождаването от задължението за визи по отношение на гражданите на Тайван върви в правилната посока. Ние успяхме да отстраним правните пречки – свързани с непризнаването на държавата Тайван от всички държави членки и в рамките на принципа за взаимност сега гражданите на Европейския съюз няма да имат нужда от визи, когато отиват в Тайван. Това ще се отнася за всички 27 държави членки на Европейския съюз. По този начин се избягват и отрицателните последици от отношенията с Китай. Но, колеги, позволете ми да направя една бележка от общ характер в настоящия контекст. Скоро ние бяхме свидетели на терористични удари или опити за такива. Тези пакети, които бяха изпратени от Йемен в Гърция или пък пакетите, които бяха изпратени от Гърция, подобни явления трябва да се избягват непременно. Когато гражданите на Европейския съюз научат че е разрешено влизане на граждани на трети страни в Европа, те винаги си задават въпроса дали това не застрашава тяхната сигурност. И за това трябва да знаем, че всеки път, когато взимаме подобни решения, трябва да отчитаме всички техни параметри. И също така трябва да сме сигурни, че сме приложили всички необходими механизми, за да гарантираме сигурността на гражданите. Това е важно за нашите решения. Естествено, ние имаме системи за обмен на данни, разполагаме и със средства за решаване на проблемите. Приветствам това решение. Благодаря, но в никакъв случай не трябва да се получава така, че да се застрашава сигурността на европейските граждани. Тане Фион, за две минути. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Искам най-напред да благодаря на докладчика за отличната му работа. Аз се върнах неодавна от посещение на този остров. А, има сключени няколко споразумения за сътрудничество с Европейския съюз. 27-те държави от Европейския съюз допринасят най-много за економиката на страната. Около 9% е растежа, около 6% само безработицата. Очаква се тази мярка да доведе до подобряване на мобилността и инвестициите. Големият риск за Тайван, както чухме, е Китай. Но през последните години отношенията се подобриха, особено в сферата на економиката. Тайван не се признава международно, но ние можем да пътуваме безвизово в Тайван. Поне това се отнася за 24 държави членки, но България Румъния и Кипър все още имат визи, които скоро ще бъдат отменени. Ние сме убедени, защото видяхме това на място. Хората са удовлетворени от своя живот. През последната година Европейския съюз на визи за пет страни от Западните Балкани. Тази седмица министрите взеха друго важно решение за Босна и Херцеговина и за Албания. Това е важно, тъй като тези страни трябва да знаят, че имат европейска перспектива. И мисля, че свободата, правата на човека са единствения път за напред. Тайван не представлява риск за Европейския съюз, затова, колеги, аз ви призовавам да гласувате за примахването на визите за гражданите на Тайван, за да могат хората да спътуват свободно. Благодаря сега госпожа Викстром, също за две минути. Благодаря, господин председател. Тази вечер Имаме списък на трети страни, за които е необходима виза, а имаме и друг списък, в който са включени държави, за които не се изискват визи. Тези списъци трябва непрекъснато да се проверяват и адаптират в зависимост от състоянието в отделните страни. Скоро ние отменихме визите за Албания, Босна и Херцеговина и сега обсъждаме дали да не бъде отменен визовият режим и за гражданите на Тайван. Както беше казано, Тайван извърши много интензивна работа по пътя към демократизацията, правата на човека там се спазват и за това се постигна един доста е, голям е, напредък по отношение на економическата стабилност. В е, други страни от този регион е, ние не предвиждаме визи и затова е логично и Тайван да бъде освободен от визовия режим. Тайван не е заплаха. Е, освен това ще се подобрят и търговските връзки с Европейския съюз в сферата на културата и следователската дейност също ще се сближим. Това са много важни области. Политиците от Тайван години наред имаха проблеми да е, посещават страни от Европейския съюз. Разбира се, това е, затруднява и частните контакти. Най-вече е, те имаха страх да не се получат напрежения с Народна република Китай. Сега мога да кажа, че политическите контакти между нас, тук в Европейския съюз и политиците в Тайван се подобряват, като Тайван все повече става част от международната общност. Разбира се, това означава и идеологически успех за нас, защото Европа застава зад принципа да приемаме и да приветстваме сред нас нови хора и явяваме взаимно доверие, отваряйки вратите на контактите един към друг. Това в крайна сметка ще бъде а, един а, плюс за всички и за това е, от цялото си сърце поздравявам това развитие. Благодаря. Чао, Станок. Госпожо комисар, разбира се, вие сте добър приятел на Тайван, още когато сте била член на Европейския парламент. И аз съм член на групата за приятелство между Европейския съюз и Тайван. От името на нашата група приветствам факта, че гражданите на Тайван ще могат да влизат в шенгенското пространство без визи. Моята държава, Обединеното кралство и Ирландия, които се разбира се извън Шенген, още преди година и половина въведоха безвизов режим за Тайван. И нашият опит на Великобритания е много положителен, тъй като се е засили както броя на бизнес пътувания, така и броя на туристите. Тайван е една процъфтяваща съвременна демокрация, която споделя нашите ценности, човешки права, мир и сигурност и стабилност в региона. Ние трябва да укрепваме по-тесни връзки с Тайван, економиката на който расте и освен това, това е един добър аванпост за европейските инвестиции в Китай. За университетските студенти и научни работници, Европа е предпочитана дестинация наред с САЩ. За това нашата подкрепа и солидарност с Тайван, което има толкова вдъхновяващо лидерство, е много важно, особено в светлината на изолацията, наложена от Народна република Китай. Господин Боргезио. Благодаря, господин председателю. Искам най-искрено да благодаря на докладчика. който много разумно използва а, своя мандат. Той гарантира че гарантирането на свободно предвижване на гражданите на Тайван няма да доведе до проблеми за Европейския съюз. Аз не съм особено убеден, като имам предвид това, което е направено за страни като Босна и Херцеговина и Албания, където се говори за примакване също на визите, както и по отношение на Турция. Читам, че комисията и парламента се свършиха добре работата за гарантиране на сигурността на европейските граждани. И така, от този повод аз искам да приветствам доклада. Надявам се, че той ще бъде гласуван и одобрен, но следва да имаме предвид какво означаваше това а, за десетилетия. Това беше флаг на свободата и за това ние трябва да направим ясно разграничение и да приветстваме с добре дошли тайванците и в Северна Италия. Това са квалифицирани хора в Италия. Те имат възможност да се интегрират в европейското общество. А Тайван, в отличие от други страни, не изнася нискокачествени стоки, в Европа, без да спазва социалните права, човешките права, спазва етническите и човешки права. Затова ние ги приветстваме с добре дошли в Европейския съюз и в Северна Италия. Господин Ковач Бела. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, мисля си, че всички можем да кажем, че Визовият режим е един ефективен инструмент, който позволява, например, да се предотврати незаконната иммиграция и незаконното пребиваване в Европейския съюз. Когато решаваме коя държава да бъде включена в позитивния или в негативния списък, трябва да взимаме решение възоснова на конкретната страна, възоснова на обществения ред там, възоснова на външната и политика и неутралността на принципите, върху които се базира механизма. Така че механизма трябва да работи добре и да включва всички страни. Страните трябва да бъдат включени в положителния списък, само ако отговарят на всички критерии. В Тайван обаче все още има изискване към, държави, към гражданите на три държави, членки на Европейския съюз, да представят визи, за да влязат в Тайван. Ние продължаваме да коригираме списъка и държавите членки отправят своите предложения към Европейската комисия. Става дума за политиката ни в сферата на сигурността. Не става дума за това да се правим на дядо Коледа. Трябва да поискаме гаранции преди да въведем безвизов режим за Тайван. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Гьонц én is üdvözölni szeretném azt hogy a parlament napirendjére tűzte a tajvani vízum. бих искала да приветствам отмяната на визи за гражданите на Тайван. Мисля, че им го дължим отдавна. Тайван е важен търговски партньор на Европейския съюз. А други наши търговски партньори отдавна се ползват от безвизов режим – Тайван е важен търговски партньор, четвъртия най-важен за нас партньор в Азия. Ние искаме да развиваме търговските отношения, да развиваме също сътрудничество в сферата на, на културата, на научните изследвания и отмяната на визите ще допринесе за развитие и в тези области. Ние очакваме нашите партньори да примахнат визите за всички държави членки. И трите държави членки, за чието граждани все още се изискват визи при пътувания в Тайван, ще бъдат премахнати в скоро време. Тайван се превърна в една много богата държава, тръгвайки от много ниско ниво, но няма миграционен натиск от Тайван. За това мисля, че можем да имаме само положителни очаквания. Не виждам нито господин Обермар, нито госпожа Флашекова Бенова, които са следващите ни оратори, не са в залата. В такъв случай можем да преминем към процедурата за привличане на вниманието. Давам думата на госпожа Андрикене. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, изцяло подкрепям това, което беше казано от докладчиците. Тайван е високо развита държава с високи технически и административни стандарти. Тази държава определено отговаря на най-високите и стрикните изисквания в сферата на граничен контрол и техническо осигуряване на паспортите. Затова призовавам да се въведе безвизов режим за Тайван, нещо, което трябваше да бъде направено отдавна. Освен това, Тайван е член на Световната търговска организация и ние трябва също така да насърчим и да подкрепим Тайван при присъединяването му към други организации, като ИКО или рамковата конвенция на ООН е за промяната в климата. Тайван е една държава, която заслужава подобно признание, тъй като Тайван е важен партньор на Европейския съюз в Източно-азиатския регион. Тайван ще продължи да расте и това е от полза и за двете страни за Европейския съюз и Тайван. Ние трябва да интензифицираме връзките ни с Тайван в бъдеще. Едно от възможните събития е преговаряне на свободна търговия с, с Тайван, ако ние се придвижме в тази посока, отмяната на визите ще бъде от ключово значение. Председател, благодаря. Господин Енцио. Домнule președinte, doamnă comisar, Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Искам първо да поздравя колегата за неговия доклад. Аз съм сигурен, че този доклад е, със сигурност утре ще бъде прият с голямо мнозинство. Искам да кажа няколко думи за това как комисията оценява принципът на реципрочност. Тайван ще бъде освободен от задължението за визи и ще бъде отменено и задължението за визи за България, Румъния и Кипър от страна Тайван. В отговор на това, но САЩ имат пълна свобода в целия Европейски съюз по отношение на визите, обаче не следват принципа за взаимност и България, Румъния и Кипър продължават да имат визи за там в смисъла на този принцип на взаимност комисията трябва да бъде по-активна. Трябва не само да установява факти, но и да направи нещо активно, така че да се спазва принципа за реципрочност по отношение на всички държави членки на Европейския съюз. Компетенциите за освобождаване от визи са изцяло в ръцете на комисията и за това тя трябва да направи нещо. Благодаря. Господин Мигалски, благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Както ви виждате, в парламента има консенсус. И въпреки, че може да има някои гласове против този доклад, той ще бъде подкрепено мнозинството от всички политически групи. Аз няма да повтарям това, което вече беше казано от присъстващите тук, включително от вас, госпожо комисар. Разбира се, Тайван отговаря на всички критерии политически и и економически и сътрудничеството ни трябва да бъде интензифицирано и, разбира се, трябва да се отмени визовия режим. Това е необходимо, защото Тайван е пример за това как либералната демокрация е възможна във всяка една политическа среда. Ние трябва да подкрепим Тайван, който е пример за успех на демократичните промени. Що се отнася до економическите аргументи, то имаше един довод изтъкнат от господин Боргезио, един политически аспект. Ние всички разбираме колко е важно това и колко е важно да подкрепим нашите приятели в Тайван. И сега господин Ларо. Благодаря, господин председател. Тайван се включва в положителния списък, което означава, че гражданите на Тайван могат да влизат без визи на територията на Европейския съюз. Радвам се за това, обаче политиката е въпрос на взаимност и аз мисля, че Тайван в съответствие на това трябва да освободи от визи останали те държави членки от Европейския съюз, за които още действа визовият режим. Надявам се е, това е, намерение да се осъществи освобождаването от визи до края на година да стане факт и като цяло аз е, съм съгласен с казаното до тук. Разбира се, трябва да бъдат е, изяснени е, проблемите и с това, че всички граждани на Европейския съюз е, могат свободно да посещават Тайван. Сега искам да дам думата на комисаря Валстрам. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да благодаря отново на докладчика и да благодаря за подкрепата на парламента за включване на Тайван в положителния списък. Комисията винаги гледа на Тайван и на другите страни, като използва много детална методология, за да се провери дали отговарят на всички условия, така че в този случай това беше направено внимателно. Искам да кажа на последния оратор, че утре останалите а, три а, страни също ще получат безвизов режим. Така че има взаимност след гласуването утре, който се надявам да бъде силна подкрепа, ще отправим силно послание за още по-силни отношения с хората от Тайван. Благодаря отново. Председателят, благодаря ви, госпожо комисар. Сега давам думата на докладчика Диас Демера. Благодаря, господин председател както обикновено е прието, ще посоча първо, че благодаря изключително много на всички колеги за оказаната ми подкрепа за доклада, който представих. Благодаря още веднъж на всички тях за оказаното ми съдействие. Разбира се, основната отговорност се носи от госпожа комисар Малмстръм с нейния чудесен екип, с енергията, която тя вложи, с крайна сметка стана възможно да се осъществи един акт на справедливост. Аз искам да добавя още, че поздравявам народа на Тайван, както и тайванските власти, а също и чудесният екип от дипломати, който Тайван има в целия свят и в частност в Брюксел. Благодаря. Благодаря ви, господин Диестамера. Дебатът приключи. Благодаря ви. Гласуването по този доклад ще се състои от